Dear colleagues, let us start. Колеги ми, да започваме. Добре дошли на заседанието на Комисията по правните въпроси. Първа точка от дневния ред, приемане на дневния ред, искам да ви уведомя, че осма точка ще разгледаме след 26-та. 14, 23 и 25 се отлагат, а 13 та точка ще обсъдим след 12. Има ли възражения? Не виждам възражения. В такъв случай смятаме, че дневният ред е прият. Сега, съобщение на председателя. Искам да ви напомня, че семинарът ни по регламент 2А е, ще се състои утре от 3 до 6.30 след обед в тази зала. Това е единственото ми съобщение. Сега одобряване на протоколите. Ако няма възражение до края на днешното ни заседание, смятаме, че протоколът от заседанието от 26 септември 2016 година ще се смята за прият. И продължаваме с четвърта точка от дневния ред. Разглеждане на изменения във въпроса за граждански правни правила във връзка с роботиката. Давам дума на докладчика. Благодаря, господин председател. трябва да кажа, че тъй като срокът за превеждане на измененията беше днес в 11 часа. Нямах достатъчно време да се запозная с всички тях. Трябва да кажа обаче, че има 386 изменения внесени към а, този доклад. И, а, и имаме становище на 6 комисии. ИМКО, ИТРЕ и ЕНВИ вече са приели окончателните си становища, а другите три комисии а, ще гласуват през едните две седмици. Това ще бъде много интересно какви ще бъдат резултатите. Трябва да кажа, че всички комисии до сега вършат много хубава работа по този доклад. Много важно е те да участват в тази работа, тъй като искаме да имаме една цялостната картина на бъдещото развитие на роботиката и изкуственият интелект – но във всички случаи трябва да избегнем застъпване, повторение. примерно комисията Агри, като че ли навлиза в, правомощията на комисията по заетостта, там къде става дума за защита на личните данни и така нататък. Това не трябва да се допуска. Много бързо прегледах измененията внесени от нашата комисия. Изглежда, че главните въпроси, които трябва да обсъдим в подробности, а, това са застраховката, отговорността, Европейската агенция по роботика и изкуствен интелект. И тъй като мненията по тези теми са доста разделени. Аз самата съм внесла някои изменения Искам само да подчертая принципите. Принципът на прозрачността трябва да е възможно да се намалят, да се да се направят системите за изкуствения интелект и компютърната в случая компютърната, използването на компютрите, да, те да бъдат разбираеми за всички, защото хората се боят от това, че не разбират какво точно става дума. И това трябва да бъде изискване към тези, които разработват тези системи, да може да се изясни какво точно могат да, да свършат тези системи на изкуствен интелект и роботика и как го правят. Европейската агенция за роботика вероятно трябва да бъде органът, който трябва да, да дава сертификация по отношение на прозрачността. Европейската комисия трябва да направи задълбочено проучване за това кой режим на отговорност е подходящ, дали строга отговорност или да се подходят чрез подход управление на риска. Защото, може би, при този втория подход може по-добре да се оцени а, дали трябва да се прилага принципа на строгата а, отговорност. А, нещо, което изисква установяване на щетите и установяване на причинна връзка между действието на робота и онзи, който е понесъл щети. Докато при подхода управление на риска не става дума толкова за онзи, който е проявил невнимание или небрежност, а дава възможност при определени обстоятелства да се минимализира рискът. А това са измененията, които аз внесах от тук нататък какво става? На 10 ноември в четвъртък ще имаме среща на докладчиците в Сянка. Предстои на 28 в нашата комисия да гласуваме и след това през януари евентуално да гласуваме в пленарна зала. Благодаря, господин председател. Председателя. Благодаря, господин Дапинто. Благодаря. Искам да благодаря на колежката Делбо за нейната работа. Аз съм сравнително резервиран по отношение на роботите и на роботиката. Откакто гледах филма от 2001 година на Стенли Кюбек. В този филм се казваше как роботите заместват хората, просто защото е по-лесно, по-бързо -по работят роботите и затова те заместват хората. Става дума за филма Одисея 2000. И става дума за роботизиране на индустриалното производство и не само на производството, а и на сектора на услугите. През 17-18 век също е имало големи промени, големи демонстрации против индустриализацията, против моторизацията, а сега са наред роботите. Но роботите никога няма да станат потребители – е, те са всъщност заплаха за пазарната економика, защото става дума за една пазарна економика, в която ще има кризи от свръхпроизводство. Пазарите няма да могат да поемат определени продукти, продукти, които са в излишък. Проблемите ще се задълбочават и аз не зная дали е, този факт, тази тенденция е взета предвид в доклада. Това е нещо, което за мен е много обезпокоително. Именно тази тенденция на свръхпроизводство. За бъдеще ще е много трудно да да говорим за роботите според мен от роботите проистича едно възхищение, някаква романтика, някаква идея за това, че производството с роботите ще е по-лесно, ще има благоденствие. Обаче въпросът е, дали в крайна сметка роботите няма абсолютно да заместят хората в производството, което ще доведе в крайна сметка действително до криза криза, в която ще страдат, от която ще страдат хората. Председателят, благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. А, извинявайте, господин Андерсън. Има, имате думата, господин Андерсън. Благодаря. Все още не съм успял да прочета всички изменения, но а, а, 25 е, съм предложил, но ще кажа, няма да ги избравям всичките, ще кажа само нещичко за нея, които смятам за най-важни. Първо, когато нещо не върви, би било полезно да имаме достъп а, е, до а, е, кода, изворния код, а, а, за да знаеме какво а, а, трябва да се направи в бъдеще, за да знаем, че не са нарушени а, изискванията на, а, за интелектуалната собственост. А, тоест, трябва да има изменение за а, оповестяване на source кода. Също така, съм изменения по отношение на възможните дългосрочни рискове а, от това да се създадат компютри, които ще бъдат по-умни от хората. Известно е, че това е технически възможно, и може би ще стане. Има добри изследвания за това как може да смекчим опасностите, рисковете от едно подобно развитие и внасям изменения по този въпрос също. Също така, свидетели сме на някои критики, така странни до известна степен, които твърдят не особено обосновано, че трябва да се дадат права, подобни на правата на човека, на роботите. И има тази точка в доклада, която се отнася до авторското право. Говори се за а, авторско право, за а, това, което е създадено от изкуствения интелект. Примерно статии, които биха били написани от него. И в момента има програми за изкуствен интелект, които имат възможност да създават едно или друго. А, трябва да знаем за какво става дума, когато говорим за авторски права. Става дума за защита на личността на автора. И ние не смятаме, че изкуственият интелект е стигнал на етап, когато би било обосновано да дадем, а, присвоим, да присвоим авторски права на носителите на изкуствения интелект. А, ще приключа тук и очаквам да продължим работата. Председателя е госпожа Командини. Благодаря, господин председател. Най-напред да благодаря на докладчика и на целият екип, защото това е един доклад, който човек чете с удоволствие. Очевидно, много работа е, е трябвало да се свърши, да се подготви доклада и това му лечи. Прегледах е, измененията. Изменения, които моите колеги, пък и самата аз сме внесли. Има два или, може би, три е, проблема, които трябва да бъдат обсъдени. Първо е за правосубектността. Въпросът за юридическата правосубектност. Е, това е въпрос. Ще дадем ли право на роботите да имат, е, да бъдат юридическа личност? И ако им дадем подобно право да бъдат юридически личности, е, за, каква, за какво ще служи това? Виждам от измененията, представени, внесени от колегите. Някои препоръчват премахването, избягването на тази възможност, а други предлагат система за по-нататъчен анализ и по-нататъчна информация по този въпрос. Това първо. Вторият въпрос обект на изменения когато става дума за правосубектността на роботите, какво отношение имат това към данъчната система и осигурителната система на страните членки и как това ще се отрази на нашата промишленост и на нашата економика. очевидно това ще има въздействие върху нея, никой не оспорва това, но питам се обаче, ние ли сме онези, които трябва да кажат какви данъчни изменения или изменения в системите на социално осигуряване че трябва да настъпят. Предлага се създаване на Европейска агенция, която да разгледа предложенията на комисията и на другите европейски институции във връзка с роботиката и изкуственият интелект и въздействието и върху сферите, които споменах. Това са двете главни теми, по които са внесени изменения от членове на нашата група и те са свързани с третата тема Европейската агенция, която може да играе голяма роля в решаването на тези проблеми. Председателят, благодаря. госпожа Делво. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите. Благодаря на всички, които са внесли изменения и които направиха забележки и коментари. Присъединявам се към госпожа Коландини и искам да благодаря на всички, които участваха в изготвянето на доклада. Работихме с желание и това е въпрос на бъдещето, разбира се. Искам също да кажа, че тук не става дума за научна фантастика, за някакви романи или за някакви театрални пиеси, а за нещо съвсем друго. Аз а, а, с удоволствие гледам подобни филми, обожавам и а, а, такива романи, но тук става дума за нещо друго. Една тема, тема, нещо, което ни очаква в бъдеще. И ние установяваме, че работите са вече и сред нас. А, а, съм, всеки от нас а, вече е, е, е имал допир с роботи и с машини, може би, за които не си дава сметка, че са роботи. И целта на доклада е да насърчи дебат и да, да осъзнаем това, което става край нас. Установяваме, че технологическата еволюция е ужасно бърза. Много по-бърза, отколкото си представях, когато започнах работа преди близо две години автомобилите без водач вече са по нашите улици. Дронове, те са най-продаваният подарък миналата, миналата коледа. Значи не става дума за нещо, което не несъществуващо. Е, затова наш дълг, наше задължение, както казах, да насърчим дебата и също така да бъдем бдителни, ако не искаме нещата да започнат да се развиват без нерегламентирано, без да бъдат уредени, нещо, което може да навреди на конкурентоспособността на Европа и на Европейския съюз. В момента нашата промишленост е високо конкурентоспособна и, и а, а, очакваме, че ще работим и ще живеем с европейски роботи, а не с корейски или китайски. И иначе по същество какво предлагам? Предлагам в, в две посоки да се работи. Първо да видим какво е необходимо да бъде уредено като регламентация. И тук, разбира се, отговорността е въпрос, който трябва много бързо да бъде решен. И по именно поради това искаме от комисията да предложи регламент, е, директива. И ние имаме предимството, че като предлагаме принципите а, и правила, предлагам принципи и правила, които могат да намерят приложение в страните членки, още преди а, да бъде прието съответното законодателство, след което ще трябва да догонваме нещата и да хармонизираме законодателството между страните членки. Това първо. И второ, искаме комисията да следи това, което става да продължи да финансира и засилва научните изследвания, не само изследванията на технологията, но също така и изследване на последиците, които развитието на роботиката може да има върху всекидневния ни живот, а също така и да предложи различни сценарии, различни възможности за бъдещето. Защото вие, аз и вие не знаем какво ще бъде въздействието на роботизацията върху заетостта например. Не знаем дали това ще бъде благоприятно, благотворно въздействие. И затова трябва по-добре да се приготвим, да се приготвим, като предвидим и възможността, ако един ден а, трябва да дадем някаква правосубектност на работите или някакъв правен статут, не казвам, че това ще стане днес, но може би в бъдеще ще трябва да се преценят предимствата и недостатъците на подобен подход ако има, значи, ако дадем възможност работите да имат юридически лица, трябва да видим, пример, как те ще бъдат облагани. А, как ще е, финансираме е, нашите обществени е, служби, как ще финансираме само здравеопазването и прочее. Не искаме един ден да бъдем изненадани от развитието на нещата. Трябва да бъдат анализирани всички тези сценарии. Може би те няма да на практика да бъдат реализирани, но и възможно и да бъдат. Не знам. Но знам обаче, че ще, бъдат, ще, ще се промени е, е, характера на работните ни места, е, ще се промени това, което се очаква от нас в бъдеще и това предизвикателство е предизвикателство пред образователната система. Огромно предизвикателство. И за това трябва да, не трябва да забравяме, че сме на прага на огромна промяна в, производствените вериги, в, в условията на работа и смятам, че всички можем да да, се окажем в, едно неочаквано положение. Значи необходимо е да бъдем достатъчно бдителни. Затова е необходимо и създаването на Европейска агенция, защото в други континенти подобни агенции вече се създават. Необходимо е значи, са експертни познания за контролиране на стандартизацията, въпросите на сигурността. Всичко това са огромни предизвикателства. Видяхме наскоро хака, хакерите фактически атакуваха и, и, и мобилизираха системи, обездвижиха системи на високо ниво и това са все предизвикателства, на които трябва да имаме предвид, когато говорим за бъдещето. Естествено, парламента не може да свърши всичко това, но може да упражни натиск и да призове за свършването на тази работа. Трябва да кажа само накрая, без да отнема повече от вашето време, че с удоволствие работи с координаторите, с докладчиците в сянка, а също така и с докладчиците от шесте други комисии. Е, тази работа беше много интересна, увлекателна. И ако искаме нашето послание да бъде прието, а, трябва да им бъде прият нашия доклад с голямо мнозинство. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо председателят. А сега продължаваме с пета точка от днешния ред. Това е годишен доклад разглеждане на измененията към проекта доклада за субсидиарност и пропорционалност и дам думата господин Карин докладчикът. Много ви благодаря, господин председател. Бих искала най-напред да благодаря на всички колеги, внесли изменение към проекта доклада. Голяма част от измененията всъщност подобравят предложението и съм убеден, че ще успеем да постигнем напредък по много от различните аспекти по време на преговорите за компромисни изменения. Мисля, че мога да подкрепя измененията на колегите, които подчертават, че субсидиарността и пропорционалността са сред водещите принципи на Европейския съюз. А не са абсолютните водещи принципи. И предвид факта, че някои национални парламенти подчертаха, че субсидиалността и пропорционалността и решенията, свързани с тях, не винаги добре се обосновават от Европейската комисия в много случаи. В това отношение съм съгласен с колегите, че комисията би трябвало по-добре да мотивира своите решения, свързани с пропорционалността и субсидиарността. По отношение на Комитета за оценка на въздействието, смятам, че е важно да се подчертая данните, с които разполагаме за 2014 година, а именно Комитетът за оценка на въздействието е разгледал 32% от оценките на въздействията като незадоволителни. Става дума за оценки по отношение на субсидиарността и пропорционалността. Не дали може да заречим тази част от текста, но можем да излезем с компромисно изменение, с което да се вземе предвид пакета за по-добро законотворчество на Европейската комисия от 2015 година. Според мен е важно но да искаме от Европейската комисия отчетност и да гарантираме, че има напредък в, в, в отношение на проверките за пропорционалност и, и субсидиарност. Що се отнася до годишният доклад на Европейската комисия за пропорционалността и субсидиарността, подкрепям измененията на колегите, които изискват този доклад да бъде по-подробен и да предоставя по-щерпателен анализ на пропорционалността. А сега бих искал да разгледам по-внимателно измененията, свързани с докладите на националните парламенти относно процеса на взимане на законодателни решения в Европейския съюз по отношение и на пропорционалността, не само на субсидиарността. Ще гледаме тази въпрос за кошите в сянка. Някои колеги отхвърлиха моето предложение за това мотимираните е, становища на националните парламенти да имат и отношение, да бъдат с нас и към попусилността и това да бъдат отразено в следващите промени на договори Други колеги споделят това мнение. Смятам, че пропулсивността е много важна. Ясно е, например, че някои от задълженията за докладване, наложени от регламентите за финансовите услуги, например, са непропорционални за МСП. Ето защо в момента Европейската комисия преразглежда тези разпоредби. Важно е с законодателите да признаят, че законодателството може да поставя проблеми за малки и средни предприятия и когато се предлага законодателство, когато се прави законодателни предложения, Европейската комисия трябва по-внимателно и по-щателно да разгледа дали предложенията, които правят, действително са пропорционални. Честно казвам, съм разочарована факта, че някои от колегите от левицата не подкрепиха предложението ми Европейската комисия да провежда редовни и задълбочени доклади за пропорционалността при различните предложения, които прави и дали предложените действия представляват бреме за отделните лица, малките средни предприятия и местните органи самоуправление. Смятаме, че трябва да предоставим политическа насока на Европейската комисия за това как би трябвало да се справя с пропорционалността и проблемите, които тя създава в някои отношения във вече съществуващото законодателство. Някои колеги обърнаха внимание на голямото значение на регионалните парламенти в областта на пропорционалността, но това разбира се върши в по-голяма степен за някои държави членки в сравнение с други. Без никаква изненада, редица колеги внесоха изменение на на моето предложение за червен картон и за това дали трябва да се промени прага за процедурата по жълт картон. Ясно е, че към момента все още няма мнозинство в нашата парламентарна комисия за въвеждането на процедура за червен картон. Все пак ми се дава смятам, че трябва да се разгледат а, възможностите за а, улесняване на процедурата за жълт и оранжев картон. По отношение на предложението ми за механизъм за зелен картон, благодаря на подкрепата на, европе... на колегите. Изглежда, че по-голямата част от тях са склонни да подкрепят подкрепят моето предложение, за което им благодаря. Също така предлагам и а, в, да постигнем компромис по а, Прагматичните аспекти на удължаването на срока за подаване на необходимо становище от една националните парламенти, който в момента е 8 седмици. Това искане дойде от редици национални парламенти. Моето предложение беше да се увеличи на 12 седмици и се надявам, че да по-голям част от колегите да могат да подкрепят компромиса. А по въпрос на предложението ми да има евентуални насоки за съответствието с изискванията за пропорционална субсидиарност, ще преразгледам възможности за промяна на редакцията на тази част от моето предложение. По въпроса за крайните срокове има промяна. Гласуването е предвидено за края на януари идната година. Междувременно възнамерявам да ви разпратя предложения за компромисни изменения и в случай на нужда да свикам среща с докладчите в сянка. Благодаря на всички колеги за сътрудничеството и ще работя с нетърпение по-точната ни работа по този доклад в последните седмици. Благодаря ви. Председателят и аз ви благодаря. Госпожа Дълфойска думата. Благодаря ви, господин председател. Аз бих искала да благодаря на господин Карим за свършната от негова работа и за подхода му на работа. Смятам, че не споделяме една и съща визия за понятието субсидиарност. Внесла съм редица изменения. Разбирам, че искате да намерите компромисни изменения, но за съжаление ми се струва, че забравяме един от аспектите на субсидиарността. Същност, субсидиарността означава, че решенията трябва да се вземат на градище, което те ще бъдат най-ефикасни. И също така, решенията да се взимат най-близо до гражданите. Тук често обсъждаме именно това, че трябва да взимаме решенията най-близо до гражданите, но някак си пренебрегваме аспекта ефикасност на решенията, които се вземат. Така че аз разбирам и подкрепям а, значението на оценките на въздействие, разбирам колко са важни те, разбирам също така колко е важна и прозрачността, за да знаем как се прилагат тези два принципа. Важно е участието на националните парламенти, но все пак бих искала да ви припомня, че вече много беше постигнато мотивираните становища на националните парламенти достигат до комисията по правни въпроси на Европейския парламент. Ние сме непрестанно отлично информирани. Е Знаем, че по отношение на директивата за командироването на работници, например, стана ясно, че срока, с който разполагат националните парламенти, е напълно достатъчен, защото получихме много голям брой мотивирани становища, така че не ми се струва, че срока, който е предоставен националните парламенти за излизане с мотивирано становище възпрепятства процеса. Но аз продължавам да а, държа много на ефикасността и честно казано вече ми се струва, че тук в Европейския съюз много бавно работим, процедурите отнемат много дълго време и смятам, че не е нужно в случай, че смятаме за нужно да се предприема някакво действие, допълнително да се удължават сроковете, като се добавят нови процедури, нови оценки на въздействията и допълнително забавяне на целият процес. Така че мога само да кажа на господин Карим, че съм готова да обсъдим компромисите, да не водим диалог с цел подобряване на ефикасността на законотворството в Европейския съюз. Много ви благодаря, казва председателя. Не виждам някой друг да иска думата. Господин Карим, искате да добавите нещо? Да, съвсем накратко. Ясно, че всички колеги, независимо дали са съгласни с моята позиция или не, работят много конструктивно и много проактивно, както са наясни в коментарите на госпожа Дълво. Благодаря ви за този подход. Струва ми се, че всъщност сме съгласни по много повече елементи, отколкото сме несъгласни и съм убеден, че можем да работим по преодоляване на несъгласията си. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега продължаваме с точки 6 и 7. Размяна на мнения по две теми. Първото е трансграничен обмен между Съюза и трети държави на копия на произведения или други обекти в достъпен формат, защитени с авторското право и други сродни права, в полза на слепи лица, лица с нарушено зрение или с други връщания. А втората тема е разрешение за използването на произведения или други обекти. Отново за хора с увреждания. Давам думата на докладчика господин Андерсон. You, Благодаря ви, господин председател. Това е предложение на Европейската комисия за прилагане на договора от Маракеш или договора за незрящите. Знаете, че основната цел на този договор е да се предостави по-добър достъп до книги за незрящи лица и хора с увредено зрение. Това споразумение проекто в рамките на Международната организация за правата интелектуална собственост и вече е влязло в сила от 1 септември, след като беше ратифицирано от голям брой страни. За съжаление обаче Европейския се още не е ратифицирал договора. Надявам се да го направи възможно най-бързо. Каквато и да е причината за закъснението е, на, на процедурата на ратификация, вината не е нито на Европейския парламент, нито на Европейската комисия. Is... За цяло предложението е добре, всъщност това са две добри предложения на Европейската комисия. Те са добре балансирани и би трябвало по ефикасен начин да транспонират споразумението от Маракеш и мисля, че можем да ги подкрепим. Действително е много важно и трябва много спешно да го разгледаме, тъй като Европейския, Европейския съюз вече закъснява с ратифицирането и прилагането на споразумението. И се надявам, че с малко повече късмет ще успеем да гласуваме в Комисията по правни въпроси през месец март. А с малко повече късмет, дори може би ще успеем да го направим малко по-рано. Но март като цяло ми се струва разумен крайен срок. Също така мога да отбележа, че разговарях с представители на комисията с цел организиране на редица от срещи за колегите, които биха появили интерес да научат малко повече подробности за тези предложения. Надявам се да успеем да намерим дати за подобни заседания в най-скоро време. Това е за сега. Благодаря ви. Госпожа Дълво. Time I will speak on behalf of my colleague, Miss... Изказвам се от името на колегата Негреско, който не може да присъства. Ще прочита текста, който ми е оставил. международните споразумения, прияти в контекст на Световната организация за интелектуална собственост, като договорът от Маракеш, прият през 2013 година. Споразумението изисква от страните участници по него да предоставят по-лесен достъп до книги на слепи хора, хора с увредено зрение и друг вид увреждания, като се предвижда специален режим за правата на човека за книги и книги под друг специален формат. Договорът ще представлява значително подобряване на достъпа до книги и други защитени от правата на интелектуална собственост творби за хората с зрителни увреждания. Предложението на Европейската комисия подава възможност на Градството на Европейския съюз да отговори на изискванията на договора от Маракеш, да се подобри предоставянето на творби и други обекти, които са подражими на актуална собственост, като например книги, вестници, списания, включително и в аудиоформат. Директивата и регламентът ще се гласуват европейско законодателство с международните задължения на Европейския съюз съгласно договорът от Маракеш. Доколкото разбирам, господин Негреско много държи да бъде постигнато споразумение и аз лично смятам, че много хора очакват от Европейския съюз да ратифицира споразумението. И смятам, че е наше задължение да го направим възможно най-бързо. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Не виждам някой друг да иска думата. Бих искала да помоля, да попитам господин Андерсън, може ли да дадете някакви сведения за графика на работа? Споменахте месец март. Господин Андерсън. Това всъщност е най-реалистичният график. Ако докладът може да бъде изпратен за превод на 16 декември, може малко по-рано, е срока за край, внасяне, край срок за внасяне изменение ще бъде на 7 февруари и ще се гласува в Комисията по правни въпроси на 22 и 23 март. Това е доста реалистичен график. Надявам се да можем да действаме дори по-бързо. Благодаря ви за сведението. А сега продължаваме с а, точка 8. Освобождаване, размяна на мнение относно координирането на някои разпоредби, установени в законни и подзаконови административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставяне на аудиовизуални медийни услуги с оглед на променящите се пазарни условия. Думата има господин Буда, докладчикът ни. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Prezentul proiect de aviz al Comisiei... Благодаря. Това е проектът становище е предназначено за Комисията по култура, защото това е компетентната водеща комисия. Наистина, заглавието е много дълго Предложението обаче бе е, подадено от комисията на 25 май като част от стратегията за вътрешния цифров пазар. Целта е да се постигне балансиран доклад, а именно, че ние покриваме технологичния напредък и вземаме предвид и новите актьори на пазари. Предложението за директива има за цел да обедини законовите разпоредби, било то отнасящи се до нови бизнес модели, видео по поръчка, например, или било то разпоредби, отнасящи се до установените телевизионни станции. Става дума за изменение тук на директивата 2001. Тук имаме предвид и защитата на малолетни лица. Трябва да се знае, че въздействието на промените ще бъдат много важни що се отнася до културата, защото разнообразието на съдържанието, на аудиовизуалното е, съдържание в интернет е много голямо и, то ще, и промените ще имат въздействие върху пазара и върху економиката. Важно е да, по, да помним, че предложението за изменение на директивата взема предвид нашите предложения, т.е. предложенията на парламента и на съвета. Съвсем конкретно, това проекто предложение отразява следните елементи. Принципа на страните на происход. Принципа на комуникация взема се предвид подобрението на защитата на малолетните и непълнолетните лица и забраната на езика на омразата. Говорим тук също така за консолидация на разпоредбите, които регулират материята. Също така трябва да знаем, че нашата комисия играе много важна роля тук, особено когато става дума за, защитата на потребителите и конкурентоспособността. Когато става дума за улесняване на достъпа до съдържание, на, до, до онлайн съдържание и когато става дума за защита на малолетни лица и забрана на езика на омразата. В същото време, нашата цел трябва да е да вземем предвид и правата на на авторското право, правата на правилно и справедливо възнаграждение на правоносителите. И освен това, трябва да помислим за повече отговорност на онлайн платформите, а именно отговорността им за защи... да защитават както авторските права, така и малолетните лица. Искам да подчертая, че е важно да не забравяме факта, че правото на изразяване е основно право, но то не трябва да служи като претекст за укриване на неправомерни практики. В рамките на измененията трябва да вземем предвид и съответствието на националното право с европейското право. Трябва да вземем предвид и принципа на пропорционалността и прозрачността. Нека приключа, като подчертая факта, че не бива да се отдалечаваме от първоначалните цели на предложението, а именно да имаме съответствие между линейните и нелинейните аудиовизуални услуги. Мисля, че това проекто предложение ще консолидира сектора. То ще вземе предвид и социалния аспект. Сега по отношение на времевия график, за съжаление сроковете са много кратки. Сроковете за изменения са 10 ноември, 4 часа след обед и на 28 или 29 ноември ще е обсъждането и приемането на доклада. Водещата комисия ще обсъди доклада през януари т.е. Комисията по култура. За това сроковете са такива кратки. Председателят благодаря. Госпожа Делва има думата. Не искам, само аз се изказвам в заседанието на нашата комисия, но бих искала да благодаря на господин Буда. Мисля, че всички приветстваме предложението на Европейската комисия действително пазара на аудиовизуални услуги се променя изключително бързо. Виждаме, че телевизията и услугите, които се поставят в интернет, е, вече са едно и също нещо, така че очевидно имаме нужда от модернизиране на законодателството и а, е, третиране на тези два вида услуга по един същи начин. Приветствам също така зачитането на принципа на териториалност, защитата на европейските творби, защитата на потребителите, разбира се, защитата на малолетните непълнолетни лица и разбира се трябва да намерим доброто равновесие между свободата на словото и ограничението на риториката на омразата и всички други ужасяващи форми на расизъм, които са все повсеместни, все по-повсеместни в медиите. Трябва да намерим начин да се възпрепятстваме на тази гангрена на обществото, ако мога да си позволя да го кажа. По въпроса за търговският аспект, честно казано, аз наистина мразя непрестанно да ми спират предаването по телевизията с а, реклами, но не знам дали можем да направим нещо по въпроса. А, засилването на ролята на Европейската група на регулаторите на аудиовизуалните услуги, според мен, е добра инициатива. доста съм впечатлена от големия брой становища, които получих от останалите правителни комисии по доклада ми за роботиката, така че си мисля, че не зле и ние в комисията по плани, после се придържаме към нашите е, компетентности, когато изготвяме становище. И тъй като става по директива за минимална хармонизация в този случай, има опасност да се окаже, че нещо е разрешено в една държава членка, но се оказва забранено в друга. А директивата предвижда дадена държава членка да може да предприеме мерки срещу дадена услуга, дори когато тази услуга се предоставя в е, друга държава членка. Всъщност има повече въпроси, отколкото отговори. Надявам се, Въпросната комисия да може малко да ни осветли. В тези случаи на разминаващо се законодателство на национално равнище, как държавите членки ще могат да намерят някакво решение? Няма ли опасност да стигне до голям брой конфликти между различните юрисдикции? Питам се също така и е, дали бъде достатъчна прозрачност, защото член 2 ви следва да бъде изменен и той предвижда списък на доставчиците на аудиовизуални е, медийни услуги, списък, който да се изготви от държавите членки. След това в същия член се, се, се заявява, че Европейската комисия е, бди над дейността на националните глотални органи и следи отблизо тези списъци. Питам се дали този списък не може да бъде обществено достъпен. По този начин всеки глотален орган, също така всеки потребител ще може да има достъп до него и може да е знае кой е, отговаря за съответната услуга във всяка държава членка. Това са някои първоначални коментари, които ми идват на ум при разкажем на тази директива. Thank you, Mr. Anderson. Благодаря, господин Андерсон. Благодаря. Благодаря и на докладчика. Наистина, това е много интересно досие. Аз все още изготвям моите изменения. И е, наистина, ако може да се направи нещо за рекламата, особено на рекламата насочена към децата, това би било чудесно. Основният въпрос е въпросът за това да сме внимателни, да не вземаме решение, което може да противоречи на директивата за електронната търговия. Ние не бива да позволяваме този, това досие да, това досие да въвежда междинна отговорност Ако искаме да променим директивата за електронна търговия, трябва да я променим. Не би трябвало да използваме това досие за промяна, за междинна промяна на, на тази директива и за промяна на, на поемането на отговорност, на правилата за отговорността. Благодаря. Госпожа Алонсо от името на комисията. Извинявайте, ако не произнесох името правилно. А това е най-доброто произношение, което съм чувала в Белгия. Благодаря. Благодаря и за проекто становището. Ние споделяме желанието за баланс. Това не е лесно. Ние искаме наистина да защитим от една страна потребителите, малолетните лица и да защитим в същото време основните права. Виждаме, че това не е лесно. Вие също споделихте този факт. Някои уточнения, може би, трябва да дам, за да разберете защо ние тръгнахме в една посока. Защо, например, ние предложихме преамбюл. Т.е. това не са членове, но са преамбюлни текстове, които задължават онлайн платформите да дават информация за съдържание, което би могло да е в ущърп на малолетните. Имаме, значи, точка от преамбюла, която е с такъв, такъв текст. Но член 6 задължава провайдерите, а не платформите да дават информация за техните е, е, е, да дават информация за техните програми и за евентуални нарушения на правата на малолетните и потребителите. Сега защо ние не предлагаме това и за платформите? Защото технически това няма да е възможно. Една платформа има милиони потребители и милиони единици информация и видео, за които не може да има изискване за съдържанието. Съгласна съм с господин Андерсон, че не би трябвало <clears throat> да. че трябва да вземем изискванията на директивата за електронна търговия. Може би и да отговоря на госпожа Дълво. Как ще функционират ще функционира законодателството, свързано с страната на происход. Наистина, това е минимална хармонизация. И ние предвиждаме в член 3 механизъм за дерогация, който позволява а, диалог между държавите членки, когато има някакво несъответствие. Едната държава може да каже, тук има съдържание, което е съдържание свързано с посрекаване към омраза. Нека поговорим. Това се случва и днес. Ако този механизъм обаче не проработи, комисията може да вземе решение. Ние се опитваме да подобрим вече съществуващия механизъм на диалог и да да въвлечем в процеса експертната група, която и днес се занимава с подобни проблеми. Аз разбирам, че вие не виждате защо има различия, различни изисквания за линейните услуги. Разбирам това. Ето, например, за линейните услуги ние имаме нужда от три нарушения – ето, ще обясна. Ако имаме излъчване по телевизията, много лесно може да се види, ако има език на омраза употребен в, даден, в дадено предаване. И това се случва веднъж, ако това се повтори в друга програма, имаме второ и трето от, е, нарушение. Ако обаче имаме една платформа, програмата е непрекъснато онлайн. Въпросът е колко пъти тази програма се гледа. Така че изискването за три нарушения е много трудно да се оточни и дефинира. Когато на една платформа има нарушение, то завинаги си остава там. Ето защо ние предприехме подхода, който е залегнал в нашия текст. Сега исках да направя коментар и за това защо е трудно за комисията да предложи дерогация за свободното движение на онлайн съдържание. Това за нас ще е много трудно, тъй като ние искаме да запазим основното право на изразяване и на мобилност, и на, на свободна мобилност. Така че това е много сериозна трудност. Ние какво правим? Ние искаме да имаме подаване на информация. Когато комисията получи сигнал, тогава ние ще следим за отстраняването на нередността. Това е в общи линии процесът. Сега дерогацията от основно право за нас не е приемливо. Виждам, че вие предлагате е, изготвяне на становища, а не даване на мнение. Ние тук не разбираме много разликата. Така или иначе становищата се приемат. Може би нещо не сме доразбрали. Ще огледаме вашите предложения. Отговарям и на предложението за прозрачност. Ние сме съгласни. Не, не сме включили предложението за прозрачност, в предложението, защото това е въпрос на работата, който засяга работата на регулаторите, но ние естествено нямаме нищо против повече прозрачност и повече информация. Благодаря, казва председателят. Не виждам други колеги, които да искат да се изкажат. С ваше разрешение, господин Звиевка моли да разгледаме точка 12 сега, а именно доклада за, за посещението в Гърция. Bardzo dziękuję, пане przewodniczący, dziękuję. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че поисках промяна в дневния ред. Трябва да отида на друго заседание. Съвсем накратко да ви информирам за а, нашето посещение в Гърция. А, бяхме двама души, аз и професор Ферманус. И а, това е нещо, което трябва, за което трябва да помислим в бъдеще. Беше малко неудобно. Само двама членове на Комисията по правните въпроси в а, тази мисия въпреки че бяхме обещали поне пет члена да вземат участие в това посещение, да бъдат членове на делегацията. И затова много съжалявам, че беше ограничен броя на членовете на нашата комисия в тази делегация. А, защо отидаме там? Заради промените, които настъпиха в гръцката правна система след кризата. Също така искахме да се запознаем а, как действа а, първораздаването в Гърция. Разговаряхме с а, професори по право в Атинския университет. И разговаряхме за новите да, а, граждански кодекс Разговаряхме също така за гражданския кодекс с министра на правосъдието и с членове на гръцкия парламент. По-конкретно с членове на две подкомисии на гръцкия парламент. Срещнахме се с тях в сградата на парламента и беше много интересен обмен на мнения. Бяха разгледани две, откориха се две различни два различни типа отношения към гражданският кодекс. Имахме извънредно плодотворно правителна среща с един новосъздаден орган, който наблюдава работата по кадастъра. А, това е абсолютно нов орган, нещо, което е непознато за, беше непознато преди това за гръцката правна система. И аз бях изненадан, тъй като поземленият регистър е нещо много основно при транзакциите и при продажбите с земя и с недвижимо имущество. Едва сега в Гърция се въвежда подобен подобен, подобен регистр. Имахме среща в Атина, в Айкия също бяхме. И там имахме възможност да разговаряме с съдии. които работят в съда в този град. Професор Хаманос е, имаше среща в Солонският университет. Аз имах възможност да се срещна лично с отделни съди, да ги разпитам на какъв, какви са техните проблеми, на какъв натиск са подложени, ако има такъв и дали функционира изискването за върховенство на закона, ако има проблеми, какви са тези проблеми. И е, продължихме тези е, разговори е, по-късно с представители на Асоциацията на правниците. А утре ще бъдем домакини на представители на а, е, този орган, Поканил съм ги тук да присъстват на заседанието на нашата комисия, за да видят как ние работим и как ние разглеждаме тези въпроси, за да не бъде този обмен еднопосочна улица, така да се каже. да се запознаят Това е на, право, на, на практика как действа правосъдната система при, при нас. защото подобен обмен ни дава така съвсем друг различен, съвсем друг поглед върху нещата, отколкото човек може да получи, ако гледа отдалеч. И приканвам ви е, да прочетете доклада за командировката на делегацията, който е по-подробен, отколкото е а, обикновено. А, е, искам да помоля господин Христикомос, ако има и той да добави нещо към тази информация. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, за посещението в Гърция. Беше много интересно посещението. Казвам това от името на всички участници, макар че ние бяхме само двама от нашата комисия. Очевиден е, е широкият скепсис, скептично отношение към новият граждански процесуален кодекс, прият преди няколко месеца. просто до сега няма достатъчно опит на трупа. Кодексът е прият съвсем наскоро, но въпреки това той е обект на критика от страна на в академичните среди, от юристи, от съдии бих искал да отбележа само следното. Според мен, проблемите за гражданското правораздаване в Гърция не, не могат да се решат а, чрез а, а, гражданско, чрез гражданско-процесуалният кодекс и неговите текстове. Просто проблемът е, че в а Гърция има голям брой юристи, твърде голям брой юристи, може би над 40 хиляди практикуващи е, е, юристи, това е на 11 милиона население, може би най-голям брой юристи на глава от населението в Европейския съюз. И такъв голям брой юристи създава голямо натварване на съдилищата. И въпреки, че е, броят на съдиите също е доста висок, те не могат да се справят с е, това натварване в е, разумни срокове. Ето защо, по мое мнение, би било уместно Препоръчително би било да е, се въведат по-трудни е, изпити за влизане в правната професия, е, за да се намали броят на юристите и да се сведе до число, което да е по-близко до средното за европейските страни. И това, разбира се, не може да стане от днес за утре. И всички реформи във всяко общество от подобен характер се нуждаят от време. Благодаря. Председателят и аз благодаря. Не виждам въпроси и желаящи да се изкажат и затова благодаря ви, господин Зивка. И сега продължаваме с десета точка от дневния род. Разглеждане на проектостановището относно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 Господин Норданскок е, е представен тук от господин Хризамонос, който ще представи становището. Благодаря, господин председател. Колеги, е, докладчикът е, е в отпуск по болест и ме помоли аз да представя становището за директива 2413 за равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето им. За, в, в, в, господин Масалка в, в, в своето проекто становище анализира действието на директивата е за прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа и предоставянето на стоки и услуги той смята, че всички страни членки са взели мерки за транспониране на директивата в, законодателството си, но все още има проблеми с нейното ефективно прилагане. Той споменава прекалено ограничението, разбиране на понятието стоки и услуги оправдаването и много пъти неясно, неясни причини на неравното третиране и недостатъчното нещата защита на жените по време на бременност и майчество. Също така трябва по-добре да се разбира съдържанието и въздействието на директивата. В заключение той призовава страните членки и комисията по-добре да се запознаят с съдържанието на директивата, комисията да направи изследване на въздействието от прилагането директивата и също на въздействието на нови и новаторски е, услуги върху достъпът до стоки и услуги е, за мъжете и жените. докладчик благодари на всички колеги за тяхното сътрудничество и очаква вашите забележки и мнения. Благодаря. Благодаря, господин Мастака. той и неговите помощници а, непрекъснато поддържаха с контакт с нас и с докладчиците в сянка. Става дума за транспонирането на директива 2004-113 за осигуряване на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги във всички сектори. За избягване на дискриминацията по признак пол, а също така защита на жените при време на майчинство. в директивата много ясно са разписани изискванията. Трудностите обаче са при изпълнението, тъй като някои от текстовете са доста общи. Изпълнението на директивата и постигането на равенство при достъпа до стоки услуги на между мъжете и жените трябва да бъде приоритет на комисията. Всички страни членки са транспонирали директивата в своите законодателства, но трябва да продължим работата, за да може равенството между двете жените да бъде факт не само в наймането на работа, но и във всички други сектори. Благодаря на всички, които участваха в подготовката на доклада. Господин Мариньо Пинто. Благодаря. Едно нещо искам да подчертая, а именно официалното, формалната равнопоставеност. <clears throat> нека нека направим нещата наистина на практика. На практика трябва да има равнопоставеност. Равно третиране. Това е равнопоставеността. Когато става дума за мъжете и жените, има разлика. Разлика при жените, например, които и, и, разлики изискват положителна дискриминация. Жените имат нужда от подкрепа при майчинството. Много жени няма тази подкрепа за майчинството или пък я губят. Губят работното си място. Често от страх да не загубят работата си, много жени се отказват от майчинство. Това е драматично в много страни. Затова мисля, че трябва да предприемем определени мерки. Трябва да има квоти за жени в частните предприятия. В Португалия най-голямата частна банка не, не назначаваше жени, защото те може ли да забременеят. До началото на 21 век нещата продължаваха така. Това е неприемливо. Частни предприятия трябва да бъдат задължени да предприемат такива мерки за защита на жените. Това означава да се предвиждат мерки за жените, които им дават възможност да изживяват майчинството си. без да трябва да се отказват от работното си място. А публичният сектор, той трябва да даде добър пример. Добър пример за равнопоставеност между половете. Ето, например, първоинстанционните, второинстанционните съдилища в Португалия имат съдийки, адвокатки, но при повишите постове жените са рядкост. Във Върховния съд, например, Така че, наистина равнопоставеността трябва да се живее, тя трябва да се прилага. Нека тук направим първите стъпки за промяна на законодателството и да въвлечем в него, да вземем предвид в него и частния сектор. Okay. Председателят, благодаря. Няма други желащи да се изкажат по тази точка от дневния ред. Продължаваме с точка 11. Разглеждане на измененията към становището за контрол на регистъра и състава на експертните групи към комисията и е, докладчик е госпожа Кауфман. Благодаря, господин председател. Аз мога да бъда много кратка. Имахме, имаме 27 <clears throat> предложения за изменения. Господин Буда беше много активен. Е, с тези изменения балансираме текста, концентрираме се върху въпроса за прозрачността и въпроса за баланса. Баланса в състава на експертните групи. В този смисъл ще предоставим, ще се опитаме да изработим компромиси. Благодаря на колегите за измененията. Три изменения 25, 26 и 27 е, те въвеждат точки от преамбюла в становището. Е, искам обаче да кажа, че ние работим без преамбюл, така че не може да приемем тези изменения. Ще гласуваме на 29 ноември това становище и мисля, че няма да има проблеми тук. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Няма искания за изказване. Господин Буда. Благодаря, благодаря, господин председател. Само нещичко да кажа и аз във връзка с измененията за а, регистъра и състава на експертните групи. Някои колеги в измененията призовават за финансова помощ или финансова подкрепа, но ние не искаме финансова подкрепа, просто искаме, апелираме за подкрепа. А подкрепата може да бъде различна, не е обязателно финансова. Така че, колеги, може да вземете преди това. След като не казваме финансова подкрепа, Значи ние имаме предвид всякакъв вид подкрепа, включително и финансова. Председателят, благодаря, господин Хауфман. Да, благодаря наистина. Може да говорим по този въпрос. Въпросът за една възможна финансова подкрепа е вероятен, например, когато имаме представители на малки и средни предприятия, когато тези представители са членове на а, експертната група и получават финансова подкрепа за времето, когато участват в тази група. А, тук би имало възможност за една финансова подкрепа. Но иначе имате право. Става дума по принцип е, за подкрепа на онези, които са поканени да участват в експертната група, да могат да осъществят своето участие. За това е замислена тази подкрепа. Председателят и е, сега последната точка от нашия дневен ред за след обед, това е 13-та точка. Там обаче е необходимо тук да бъде господин Хризогонус. Защото 13-та точка за имунитетът, затваряне на имунитет на Роланда Спаскас е отложена останали. Значи единствено точката за днес след обед на господин Костас Кризогонос. Нека почакаме малко да получим информация дали господин Кризогонос може да дойде за обсъждането на тази точка от дневния ред. Uh, Председателят. Нямаме сега за сега информация и в такъв случай приключваме работа. Ще се срещнем утре в 10. В 9 сърънта, ще имаме заседание на координаторите. Благодаря ви за присъствието на днешното заседание.